Colleagues, can I just explain the reason why I'm hanging fire a little here before we start is because... Колеги, мога ли само да дам малко обяснение за това, защо закъсняваме? Има известен проблем с доклад на господин Кох и очакваме мнението на НФП, за да видим дали можем да обсъдим доклада по време на това заседание или не. Поради тази причина забавям малко началото на заседанието преди да разгледаме дневния ред. Това обаче дава възможност да приветствам група посетители от избирателния регион от Криван Дален, път хората, които стоят в задната част на залата, нека да ги приветстваме с добре души. Обикновено не заседаваме в толкова голяма зала и може би поради Факта, че имаме посети, зависимо от дали е толкова голяма зала, благодаря ви. Обикновено залите, в които заседаваме, са доста претъпкани заради многобройните депутати. Но сега разполагаме с голяма а, зала и най-вероятно това се дължи на факта, че вие сте тук сред нас. Привършваме ви с добре дошли. ще изчакаме мъничко, за да видим Матио каква информация ще ни а, донесе, така че ще започнем тогава заседанието. Благодаря.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 Все още не сме започнали официално, очаквахме ви. Е, добре, нека да започнем сега заседанието. А само един процедурен въпрос. Уважаеми господин председател, нашия колега, господин Кох, закъснява. Той все още е в Франкфурт и това се дължи на повишените мерки за сигурност. Той няма да успее да пристигне преди 6 часа. Имаме редица въпроси, свързани с гласуването на този доклад, така че се надявам да оставим гласуването за следващото заседание. Това ще е справедливо спрямо него и спрямо колегите, които са задали толкова много въпроси. Ако може, просто да предложа това пред колегите, които са тук в залата. Тоест, господин Грош, вие смятате, че трябва да извадим доклада на господин Кох от дневния ред, да не го разглеждаме днес, да не разгледаме нито измененията, нито пък да гласуваме доклада до следващото заседание. Това ли беше предложението? Добре, да, това е предложението, което чухме. Дали има някакви възражения срещу това предложение или а, приемаме предложението на господин Грош? В такъв случай, добре, няма да разглеждаме доклада на господин а, Кох на днешното заседание, ще го разгледаме на следващото. Извинявам се на колегите, които дойдоха за разглеждането на този конкретен доклад. Наистина извинявам се за това, което се получи, но извън моя контрол. Това означава, че секретариатът ще трябва да промени малко точките в дневния ред, с който разполагаме пред себе си. Това означава, че ще трябва да уведмим и комисията за преразгледания дневен ред вследствие на промените, които въвеждаме. И така, с тази промяна на дневния ред, а госпожа Майснер Извинявайте, само за да съм сигурна, че ще имаме друг дневен ред и няма да можем да преместим нищо от следобедното заседание утре в сутрешната част на заседанието, защото наистина имаме друг дневен ред и може би ще ни остане малко време. Председателят, може би това ще е малко трудно, защото зависим и от представителите на комисията. Добре, това, което предлагам е а, е, да заседаваме малко по-кратко на 24 май, на 25 май вече да уплътним времето си. Да, това може би е най-доброто предложение. Добре, в такъв случай приемаме дневния ред с тази промяна. Още веднъж се извинявам на колегите, които дойдоха конкретно за разглеждането на този доклад. Одобрение на протокола от заседанието последния път, последното заседание. Добре, одобряваме протокола. Следващата точка в дневния ред е докладът на госпожа Аяла Сендер подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата и разглеждане на нейните изменения. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. На първо място, позволете ми да благодаря на колегите, за интереса, който проявяват към този доклад. Този интерес се отразява и от измененията, които бяха подадени във връзка с моя доклад. До някъде обаче бях разочарована, може би те са разочаровани, извинете, от това, че не съм успяла да включа всички изменения, които бяха предложени. Каква е причината? че вече се водят преговори по този а, доклад от наша страна с председателството и с Европейската комисия. Целта е да се постигне договореност по време на второто четене. Това означава, че в съответствие с промените, които вече бяха договорени, няма да мога да приема някои от измененията, които бяха предложени. По един или друг начин се опитах да избегна включването на нови елементи, нови компоненти в доклада защото има други контексти, в които може да се включат тези изменения, например за безопасността по пътищата Може би такива едни изменения биха намерили своето място в доклад по собствена инициатива, по подобие на това, което предлага господин Кох, когато става дума за санкции, за глоби, за наказания. Да, става дума и за обмена на информация. Но тук вече, когато сме напреднали толкова много в преговорите с председателството, ако включим изменения, които се различават драстично от преговорите, които сме провели до този момент с съвета, ще стигнем по-скоро до патова ситуация в преговорите, а няма да ги улесним. Поради тази причина ви моля да ми простите за пропуските, Първоначално възнамерявах да включа тези изменения преди пленарното заседание, за да се достигне до компромисно решение, например във връзка с делегираните а, актове. Тук имаме изменение, което е внесено във връзка с защита на данните. Различни предложения от колегите. Но фактът е, че наистина не ми беше възможно да включа тези изменения, защото, например, в преговорите за евровинетката парламента трябваше да отложи преговорите, докато не научим, че съвета има мандат за да се продължи с тези преговори. Вече разполагаме с предложението на текста като тук трябва да говорим за защита на данните в в контекста на това, което постигнахме в преговорите, наистина сме отбелязали сериозен напредък. Съветът отчита предложението на комисията да се заложат общи критерии, които да бъдат включени за в бъдеще. Имахме време да изготвим и компромисните изменения, които да представим за гласуване по време на пленарното заседание. И така, накратко, наистина, много бих искала да мога да включа повечето ваше предложение за изменение, но в тези обстоятелства, в които сме поставени, това би означавало много по-трудни преговори, отколкото имаме в момента. Това, което мога да предложа на колегите, които са внесли изменения, е да ги групират и да ги предложат по-скоро като изменение към като доклада на господин Кох. Особено, що се отнася до препоръките, които те са предложили. Това, господин председател, ще се радвам да чуя други коментари. Господин Бах, НП. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя госпожа Сандер най-напред за извършената работа по доклада и компромисните предложения, които можем да подкрепим. Наистина, доста е, трудно беше това досие, доста време беше в подготвителен работен период. Имаше и съпротива от редица държави членки, които тя трябваше, която тя трябваше да преодолее. Поздравявам докладчика. Така че сега вече можем да продължим работа възоснова на доклада и правното основание в областта на сигурността. Необходимо е да има сътрудничество, необходимо е да се разгледат и въпросите свързани с договорът Прюн. Тук вече имаме малко отклонение от общата посока, не точно тази, която първоначално Европейския парламент искаше да възприеме и която беше много по-амбициозна. Така че, наистина, жалко е, възоснова на казаното по отношение на правното основание, три държави членки няма да участват. Докладчик вече каза, че темата свързана с закрилата на данните е много важна. Европейския парламент трябва да отстоява твърдо своята позиция. особено по отношение на временното съхранение на данните, тук е необходимо да има конкретни препратки, които да бъдат насочени към тази област. Имаше и триалог, тристранна комисия, заседание, на което и комисията дойде със своето предложение, което мисля, че трябва да се приеме. Трябва да подкрепим а, и предложението и позицията на унгарското председателство, което успя още в самото начало на тристранната среща да обобщи различните гледни точки. Не мисля, че парламентът всъщност е, бе възприят изцяло по отношение на правеното предложение и държавите членки трябва да изпълнят необходимото изискване за предоставяне на информация. Много работа бе осъществена по отношение постигане на значими компромиси и като цяло предложението мисля, че е удовлетворително. Председателя, а Алде има думата, госпожа Салиса. Благодаря. Колеги, господин председателю, вече съм изразявала разочарованието си от тази директива. Но първо бих искала да благодаря на докладчика, която извърши изключителна работа, работеше съвместно с докладчиците в Сянка, в отлично сътрудничество и постигнахме именно позиция благодарение на нея, така че утре да можем да гласуваме измененията. А сега по същество. Говорим за санкции но те не са в директивата всъщност. Пътната безопасност изключително важно е всякакви нарушения да бъдат санкционирани. Надявам се, че това е само началото на процеса и че ще успеем да постигнем целта, която сме си поставили в началото. Що се отнася до измененията, Защитата на данните и писмото, свързано с тази е, тема, са проблеми. Наистина, съветът казва, че тази тема е защитена от различни решения и разпоредби, но не така стоят нещата. Директивата би трябвало много ясно да разпише кой има право да изисква какви данни и за какво ще бъдат използвани те. Това информационно писмо също така трябва да включва данни, както за конкретния случай, така и да се упоменават правата на съответното лице и задълженията му. Измененията, които с е, господин Бах съвместно внесахме, са основно насочени към защита на данните и аз лично съм предложила три изменения за приложенията. 70 и 71 засягат информационното писмо, а 72 изменение разглежда точка 8 от второто приложение. трябва да бъде осъществена и връзката с директивата на съвета, която урежда въпроса за а, обмен на информация в трансграничен план всички държави членки би трябвало да не разполагат с е, целия случай, а само държавата членка, където е извършено нарушението, трябва да отговаря за събирането на, данни, на данните. Благодаря. You, Председателя, благодаря. Сега за зелените госпожа Лихтенбергер. Yeah, Сърдечно благодаря. наистина тук е направено всичко възможно. Но съветът не отстъпва, те се опитват да избегнат по всякакъв начин възможността парламента да помогне за създаване на по-добри закони. Ние се опитахме да изпълним тази програма, но не стигнахме до никъде. Във всеки случай, информацията, която обменяме е от по-добро качество, което е стъпка в добра насока, но много, е много далеч от това, което се стремихме да постигнем, за да подобрим пътната безопасност и движението по пътищата. Разбира се, защитата на личните данни е един от големите е, проблеми, защото в момента би било разрешено страните да запазват тези данни за 13 години, което е прекалено дълго. Страните могат да използват тази информация така както желаят, защото няма дефинирани никакви ограничения за това как да се борави и за какво да се използват тези, тези данни. В никакъв случай не трябва да приемаме закони, които ще доведат до съдебни дела за оспорване на едно или друга тяхна клауза. Госпожа Алесандра се опитва да се придържа към първоначалният замисъл на комисията, но всички опити да се разбере с съвета не успяха. Тоест, направили сме една мъничка крачка напред. Но когато става дума за защита на личните данни, трябва да бъдем особено точни и конкретни, за да не могат страните членки да злоупотребяват с наличната информация. Тази информация не може да се използва за каквото и да било друго, освен за това, за което е предназначена. Това трябва да бъде оказано много точно. Направили сме подробни предложения и има една част от е, тези е, е, присъди, които се приемат в една страна, които няма да могат да бъдат изпълнявани другаде. И съвета трябва много бързо да преразгледа своята политика по отношение на пътната безопасност, защото иначе те ще бъдат виновни в очите на европейската общественост за неуспехът да, да се подобри качеството на европейското движение, за това, че не могат по никакъв начин да се изпълняват взети решения или влезли в сила присъди. Евровинетката е друг пример. Там също се сблъскваме с чисто статистически проблеми. Проблемът е, че двустранните а, споразумения не дадаха възможност за изпълнение на наказанията. И съветът също не прави нищо, за да се коригира това положение. Това, впрочем, е обща политика на съвета. Сега, в резултат на Лисабонския договор, обаче, ние имаме нови правомощия и трябва да покажем, че имаме намерение да използваме тези правомощия. Мисля, че това е класически пример, който ще остане в учебниците по конституционно право. Благодаря. Преди всичко, е, бих искал да благодаря на докладчика, както и е, други колеги, които се изказаха преди мен. Смятам, че тя е направила всичко възможно, за да постигне положителен резултат. Разбирам искането на докладчика да не се внасят предложения за прекалено много изменения, защото това ще затрудни работата, очевидно. Независимо от това бих искал да обърна внимание на колегите към изменението 51. Аз и господин Бах сме автори на това 51 изменение. И за какво се отнася то? Когато са нарушени едни или други правила, трябва да се прилага националното законодателство. Казваме това, защото в много страни се подхожда към казуси по различен начин. Подобни казуси по различен начин. Различна е отговорността в правен смисъл, различно се тълкува тази отговорност и затова ясно трябва да се каже, че националното законодателство трябва да бъде основа за разглеждане на подобни случаи. И затова бих искал да препоръчам на вниманието на колегите изменение 51. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да благодаря на и днес за нейната трудна работа. И е, разбира се, всичко това трябва да мине през е, мелницата на съвета. Е, говорим тук за основни правни изисквания и прилагане на наказателното право към а, е, индивидите. А, не се съди притежателя на ножа, когато е извършено престъпление, съди се извършителя. И второ, а, а, този текст в момента е абсолютно неприложим, защото не може да се а, а, докаже какво е станало и какво е било предотвратено. А, нашите препоръки не бяха следвани и е, е, е, обаче ако просто скъсаме проекта и го фърлим в кофата, няма да сме постигнали нищо. Системата за осведомяване а, а, а, с директивата се нарушават три основни изисквания на, на правото. Аз а, съм, виждам, ми смятам, че съм, се, това е скандален по подход. А, защото а, това, това всичко трябва да отговаря не само националното право, но и на европейското право когато а, а, говорим за, за трансгранично прилагане на нали, рискове, трябва, трябва да кажем, че тази директива е абсолютно неизпълнима в сегашния си вид. Благодаря сега господа Егер от името на комисията. Благодаря, господин председател. Ще припомня добре известната позиция на комисията по, основание, по, по отношение на правното основание. Комисията приветства напредъка направен по този важен въпрос за безопасността на европейското движение. Радвам се, че в триалога е постигнат е, напредък и комисията е, е настроена оптимистично, че ще, това ще проправи пътя за споразумение на второ четене през юли. Не малко беше направено през последните месеци. Искам да благодаря от името на комисията, на докладчика, на унгарското председателство за техният конструктивен подход, подход, който вече доведе до значителни отстъпки от двете страни, особено по въпроса за преразглеждането и за защитата на данните. Да спомена няколко изменения, които бяха споменати. Комисията приветства а, изискването в 18-то изменение, задължението на страните да съобщават, в 17-то изменение, където става дума за информационното а, съобщение, знаем, че е трудно да се реши законодателно този въпрос, но надяваме, че компромисното решение, което се внася днес, ще даде плодове пред следващата тристранна среща, която се състои на 7 юни. Надяваме се също така, че ако се включи клауза по-сериозна, по-сериозна клауза за преразглеждане, както се иска в 25-то изменение, по, отношение и на насоките, и на екипировката, това ще бъде от полза, като разбира се се вземе предвид правото на Предската комисия на законодателна инициатива. Съветът трябва да вникне в това колко е важна тази клауза за преразглеждане за парламента. Колкото е защитата на данните, комисията а, смята, че опасенията на Европейския парламент вече са взети предвид. Остават да се решат няколко тех, чисто технически въпроса. Комисията също така си е, взима бележка за е, това, което се предвижда за делегираните актове, а също така и възможността за мълчаливо съгласие. По този начин се дава възможност за едно намиране едно положително решение. И накрая нещо, няколко, няколко думи за 52-ро изменение, където, което се отнася до защитата на личните данни. Комисията е съгласна с първата част на това изменение, но подчертава, че то трябва да бъде прередактирано, за да се предотвратят е, бъдещи технически трудности. Изменения 50 и 52 ще може да доведат до известна правна несигурност. Това се отнася и до 49-то което ще отслаби механизма за обмен на информация. Представям ви предварителната позиция след днешната тристрашна весенна среща. Но пак ще подчертая, комисията се отнася оптимистично към възможността да се намери положително решение за приближаване на проблемите на пътната безопасност. Благодаря. Госпожа Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, аз също ще направя коментар, е, както и до сега изказалите се колеги, като ще засегна и темата, свързана с въпросите, повдигнати от комисията. Е, наистина имаше един етап, в който имаше напълно спиране на етап съвет не можехме да преодолеем този етап. Търсихме възможност за друго правно основание, така че да можем да атакуваме от друга страна съвета. И трябва да призная смелостта на председателството, което проявиха готовност да разглежда тамата през този различна перспектива и да трансформират правното основание. В тристранната среща, както казаха и колегите, ние се опитахме е, да вложим тази клауза, така че в бъдеще, когато се правят нови предложения, да могат да попаднат в мисъла на приложеното поле на директивата без всякакви проблеми que ni siquiera ha planteado la posibilidad de, de, de entrar. Дания даже и не обмисли да се включи в системата, а Обединеното кралство и Ирландия проявиха а, желание да бъдат включени евентуално в Техническото приложение 1, което става въпрос за адаптиране на сегашната техническа система, която обхваща системата за обмен на информация по отношение на превозните средства и е, шофьорските книжки. Тези страни, тези три страни, за които вече говорих, е, е биха могли да бъдат е, покрити от разпоредбите, при положение, че те проявят желание. Разбира се, въпросът е, че в момента това е възможно да бъде направено, но е необходимо да получим и съгласието на съвета в тази насока. По отношение за крила на данните, съгласна съм, че все още предстои да преговаряме с съвета. Вярно е, че необходимо да се промени правното основание, вместо да имаме тази защитна клауза в трансграничен план. Благодарна съм на господин Бах, на госпожа Сандер за това, че отстояват именно това правно основание а, и в рамките на полицейското сътрудничество. Необходимо е да отбележа, че става въпроси за обмен на информация при по-сериозни правонарешения, както и при а, случаи свързани с тероризъм, но всичко това подлежи на последна редакция и уточнение. Очакваме съветът да се съгласи с предложеното и по отношение също на максималния период за съхранение на данните очакваме разрешение. Приложението бе единодушно прието от съвета. Ако разгледаме останалите елементи, свързани с закрилата на данните, нещата са ясно описани и мисля, че е достатъчно а, да кажем, че сме по този начин подготвили текста, че можем да го защитим от евентуални е, хлъзгави решения. Благодаря на господин Ван Дам за измененията, както и е, благодаря на господин Бах. Само искам да кажа, че в конкретните случаи при определяне на е, отговорните лица, това всъщност е единственото, за което сме сигурни. Собственика на превозното средство е единственото и ясно лице, с което разполагаме като информация, което ни подава възможност да идентифицираме въпросния казус. Свързваме го с е, шофьора, с управляващия превозното средство. Информацията е, разбира се, важен аспект, но по отношение на предложението на господин Рике, мога да кажа следното. След като се идентифицира едно МПС, е, как, как се взима решение за подвеждане под отговорност на а, е, притежателя по документи на това превозно средство. Нека да си спомним полицейското сътрудничество, по какъв начин са разписани подобни случаи. Необходимо, разбира се, ако се инефицира лице при нарушение, да има правни гаранции, които се дават. И нещата са описани в френската система. Вероятно ще се търсят и още допълнителни гаранции europeo es en principio está sometido a, deontología de protección de datos yo supongo que no cualquiera va a abrir, va a abrir la Правилата за защита на данните са водещи. Някои държави членки използват препоръчана поща при изпращане на информации, формуляри с е, чувствително съдържание. Надявам се, че ще можем да усъвършенстваме редакцията на текста предвид и предложенията на комисията при бъдещата ни работа. Парламентът иска да разполага с една всеобхватна система, която да покрива всички възможни случаи, биха възникнали. Съвета не са на това мнение. Така че можем да се надяваме единствено на това съвета да направи нужното, че да се разблокира а, процеса. И за да се борим с безнаказаността, по въпросите свързани с е, безопасността на пътищата, това е единственото нещо, което трябва да се предприеме. Трябва да се преследват нарушителите, независимо къде се намират. Може би няма да може да влезе всичко веднага в изпълнение, но е важно да се предприемат нужните стъпки, поне да се направи първата стъпка сега а след 5 години ще разполагаме, надяваме се, с необходимите данни от съвета, за да може комисията да бъде в състояние да направи оценка на системата, да установи какво работи, какво не работи и да се правят следващите предложения, така че в крайна сметка да се подобри системата. Председателя, благодаря госпожа Яла Сандер. Ще се гласува утре по досиете. Следваща точка от дневния ред е моя доклад. Тези от вас, които идват по-късно, искам да ви кажа, че сме свалили доклада на господин Кох от дневния ред, защото той не може в момента да бъде тук. А моят доклад е по статистическите справки при автомобилен превоз на товари. Искам да ви напомня, че това е един технически доклад – комисията предложи тази преработка, за да може да се кодифицира на първо място различните актове, които са свързани с статистиката и след това да се използват възможностите да се включат нови условия за делегиране на правомощия към комисията, т.е. в рамките на делегираните актове. Предложил съм 13 изменения като част от проекто доклада. Няма промени в съдържанието на тези предложения. Всички са свързани с е, делегираните актове и с актовете за изпълнение и защитата, ако така мога да кажа, на позицията на парламента. За някои от измененията, свързани с делегираните актовете, се използва същия текст – по който имаше споразумение между вас и съвета туризъм с съответно доклада по статистиката. Комисията има задължение да се обръща към експерти, не национални експерти, и да се извършат промените чрез делегираните актове, за да може да се а, ограничи а, ненужното тегло бреме върху изпълнителите. По отношение на статистиките, целта на моето изменение е да се ограничи приложното поле и да се ограничат правомощите, предоставени на комисията. Останалото е просто технически аспекти на промени, както и езикова редакция. Що се отнася актовете за изпълнение? новите данни, които са използвани от секретарията и новите текстове. Може би малко по-късно ще трябва да ги доуточним и редактираме с помощта на нашите а, а, In addition to my amendments, there have езикови редакции и правни експерти и госпожа Ахтенбъргер дава основно предложение, които имат въздействие върху регламента и е, конкретните данни, дати, когато ще се събират данните. Публикуването на данните, както предлага госпожа Лихтенбъргер, трябва да бъдат е, публикувани не повече от 12 месеца след съответната година, за която е, става дума в съответната съответния документ. Надявам се, че няма проблеми. Освен това, госпожа Лихтенбергер предлага да се събират нови данни по отношение на новите а, е, класове превозни средства, тахи, тахикографите, както и а, въпросите свързани с почивка, шофиране, сериозни происшествия. По настоящем данните, които се събират, са само за превозното средство. Това е всъщност е, полето на предложението. Пътуването и е, автомобилният превоз на товари. Комисията е, мисли, че тези допълнения не съответстват с разписаното в регламента, което е насочено към подкрепата развитието на търговията и економиката на Европейския съюз. Обаче, аз не съм против възможността да се използва всичко това, за да се събира повече информация, и за да се разшири възможността да се използват информация от данни, свързани с социални, екологични и други стандарти и информация. Така че подкрепям предложенията на госпожа Лихтенберг относно събирането на а, тези а, превозни средства, възоснова на информацията на тахографа и се надявам, че госпожа Лихтенбергер ще може да уточни позицията си по отношение на това. времено, ще сложа минус на измененията на някои от тях, тъй като има основание защо информацията няма да е съответстваща на този регламент. Освен това, има и въпрос свързан с надежността Мандата да се предоставя информация по отношение на шофьорите на камиони, така че събирането на процент по отношение нарушения на закона. Тук просто няма да сработи този текст в този вид. Данните, които ще се събират при сериозни происшествия. Тя, тези данни вече се събират с по 709-93 година регламент на света. Освен това, под Кри, подкрепям 17-то изменение на госпожа Тикао и ще отегля моето предложение номер 7, което засяга същата тема, но госпожа Тикао е записала предложението по-ясно и отразява сегашното положение на делегираните актове. В заключение, бих искал да кажа, че 15-то изменение на господин Балсайтес изглежда малко излишно, поне на мен така ми се струва, така че можем да допуснем, че държавите членки трябва така ли иначе да събират данни в съответствие с процедурите, които са разписани. В противен случай ще нарушат е, различните разпоредби на Европейския съюз. Така че, подкрепям моите изменения. Със седмото го изтеглям, защото остава 17-то на госпожа Тикал. Освен това подкрепям и 16-то предложение на госпожа Лихтенбергер и 18-то и 19-то изменение. Това на практика е всичко, което иска да ви кажа по този въпрос. Господин Грош от НП има думата werden auch weitgehend diese Vorschläge unterstützen. Ihre Abänderungsvorschläge äh, wird. Äh, Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя вашите предложения за изменения, също така да подкрепя и предложенията за изменения на госпожа Лихтенбергер. Сега, що се отнася до изменение 18, където става дума за емисиите от класификацията евро на автомобилите, на превозните средства. Там подкрепяме по член 19, извинете, по изменение 19 ни трябва малко повече конкретика. Що се отнася до 16-то изменение? Да, наистина, тук трябва да имаме такова позоваване. Но що се отнася до предаването на данните, дали това да бъде 5 или 6 месеца по-късно и коя точка трябва да бъде отправна, дали в момента в който тези данни са предадени, може би наистина това ще улесни а, работата. А, в противен случай ще бъде много трудно да се проследяват отделните процеси. Сега, що се отнася до изменения 20, 21 и вероятно 22 и подаването на информация, отчитането пред Евростат, когато става дума за сериозни происшествия, за тежки происшествия, може би трябва да има връзка с информация, която вече е налична. Но в същото време трябва да се избегне дублирането на работата на задълженията, да не се припокриват задълженията на отделните звена и институции. Трябва да се гарантира наистина, че е, няма такова повторение и припокриване. Иначе подкрепяме измененията. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря мога да се изкажа съвсем накратко. Наистина отбелязваме доста бърз напредък по този документ. Сега, що се отнася до списъка за гласуване? Благодаря на докладчика за изготвянето на този списък за гласуване. И това, което искам да кажа, че измененията, предложени от господин докладчика, позволяват на Европейската комисия да предприема определени действия. Ние в парламента трябва да внимаваме много по тези въпроси. Що се отнася до предложението на госпожа Лихтенбергер, тук отново изразявам съгласие с господин докладчик. Не ни трябва да получаваме една и съща информация два пъти. Просто искаме, когато се стремим към нещо, то да бъде постижимо. Според мен, като цяло, докладът е доста добър. Придържаме се към доклада, който бяхме изготвили във връзка с туризма. Той е изготвен в същата насока, затова го подкрепяме. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Да, много благодаря, господин председател. Благодаря ви и за подкрепата към някои от моите изменения. Мога да ви предложа тук да ви разясня моята обосновка, моите мотиви. Когато работихме в тази комисия, решихме да изготвим доклад в връзка с периодите на шофиране и почивка. Искахме да има повече контрол по отношение на разпределението на тези периоди и този контрол трябва да бъде осъществяван от държавите членки. Имах въпрос обаче по тези документи във връзка с крайните срокове Мисля, че последния път говорихме за това през 2007-2008 година, защото имаме документ за защита на данните от 1999 година. И тук трябва да си помислим малко повече. Затова господин Грош предлага период от една година след предоставането на информация. Това просто няма да се работи. Някои държави предоставят информация и тогава не е възможно да се предприемат никакви последващи действия, защото за други държави членки не е възможно да проследят информацията, която се получава. Мисля, че наистина документите, с които разполагаме, са от 89-та година и някъде от този период. И мисля, че тук наистина не трябва да се а, губи време. До някъде ми се така видя шокиращо, че на европейско ниво, когато става дума за технически проверки на автомобилите, няма абсолютно никакви данни, които да се предоставят на национално или на европейско ниво и да са от последните пет години. Наистина, в този случай е много трудно да предвидим какво се случва в транспортния отрасъл защото самите превозни средства претърпяват промени, обстоятелствата се променят. Наистина е много трудно а, да искаме получаването на такава информация, рискуваме да получаваме една и съща информация два пъти. но да речем, можем да получаваме информацията за товарните автомобили в едно и също място. По този начин ще се избегне е, дублирането. По този начин можем да избегнем, чрез централизиране, чрез получаването на информация на едно място, можем да избегнем дублирането на а, е, информация. Наистина, данните, които се получават, трябва да бъдат е, събирани на едно и също място. Сега, що се отнесе до тахографите? Каква беше основната идея? Проведохме дебати по отношение на тахографите преди, преди известно време И тогава разгледахме въпроса за това какъв брой от превозните средства ще бъдат оборудвани с тахографи. А сега говорим за дигиталните тахографии, Всъщност искаме превозните средства да бъдат оборудвани с такива устройства. Към това се стремим. Също така искам да изтъкна, че някои от данните са налични само единствено на ниво държава членка, някои от данните, за които говорим. Това означава, че не сме имали достатъчно основания да вземем решение през изминалата година. Да ви припомня само дебатите, които проведохме за евровинетката колко евровинетки се ползват в момента в отделните държави. Ми не знаем. Наистина би било много полезно да се събере тази информация. Защото ако съберем информацията, данните за евровинетките, може би, ако тя не бъде използвана по правилния начин, такова едно събиране на информация ще бъде напълно безмислено. Така че много ви благодаря още веднъж за подкрепата. Надявам се, че ще получим, ще постигнем подобрение. Надявам се да получим одобрение, възможно най-скоро и затова казвам, че в рамките на една година трябва да постигнем успех по, по този въпрос. Тук има държави членки, които са представени, да не ги споменавам по именно, на които може би ще им трябва 10 годишен период, за да приложат тези решения. Благодаря. Вие искате ли да кажете нещо по въпроса? Не. Благодаря, господин Рубикс. okay, Mrs... Няма го. Добре, тогава се обръщаме към комисията. Госпожа Рома. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Като, както и господин а, Симпсън каза, да, важно е да имаме фонова информация. Той вече ви запозна как стигнахме до това предложение. А, може би обаче трябва да ви дам малко повече информация, защо сме разработили този документ от техническа гледна точка. А, според нас тези изменения, като тук имам предвид последните изменения, които бяха споменати от 18 до 22 изменения. Искам да обясня защо според нас те са неприемливи. И така, както казах, тези променливи данни не съответстват на информацията, която събираме в рамките на този регламент. Статистическите звена в този случай представляват отделните превозни средства. И в повечето държави, които предоставят данни, броят на превозните средства е доста голям. Поради тази причина респондентите трябва да проведат проучване. В тези държави трябва да се проведат проучвания Дания. И тези данни вече се събират и информацията се обобщава. Съответно се прави извадка от максимум 5-10% от всички превозни средства и по-късно ще разберете защо. Поради тази причина държавите членки трябва да подберат една представителна извадка от всички превозни средства по такъв начин, че да се отговори на изискванията за данните, които ние събираме. Всичко това трябва да отговаря на предварително предопределени статистически данни за прецизност, което да съответства на статистическата теория. Практически как може да съберем данните на национално ниво? Трябва да се използват и представилните извадки и след това да се е, вземат предвид някои изчакващи или умножаващи фактори. Тези фактори се изчисляват в съответствие с различни принципи. Например, естеството на събираната информация. Поради тази причина съществува риск за непоследователни резултати, ако се използват тези променливи изчакващи фактори. Тези променливи може да зависят от принципи, които са по-различни от тези, които се използват по-настоящем за събирането на данни в рамките на този регламент можем да съберем данни на национално ниво, агрегатни данни, които в крайна сметка да се окажат неверни. Сега, ако ми позволите да а, мина към а, първото от горе споменатите изменения, всъщност извинете, изменения от 15 до 17, според комисията, по принцип тези изменения са приемливи. А що се отнася до останалите, вече ги коментирах от техническа гледна точка. Благодаря. благодаря няма какво да се добави, като че ли. оставам на първоначалната си позиция. господин Лихтенбърг, господин Лихтенбърг, да кажете нещо накратко. Да, съвсем накратко. Знам, че съществуват някои трудности в уеднаквяването на различните статистически методи, които се използват в различни страни на Европа. Но ако Висманет, Хармонет а, а, или на пръв дошъл, пръв а, получил, а, значи трябва да се, в такъв случай да се върнем към времето на Хабсбургите. А, добре, значи, а, сега можем да стигнем до следващата точка от дневния ред. И благодаря е, господин Роберт, че си тук. Господин Кох имаше проблеми, не, има проблеми, не може да дойде. И затова с, съм много благодарен, че успя Роберт да дойдеш на време. Е, твоето становище за одобряване и надзор на пазара на триколни природни средства и колки е, може да представиш сега. Благодаря, господин председател. Искам само да напомня, че по този въпрос имахме отличен дебат през феврари и продължихме да работим по същия плодотворен начин с докладчиците в сянка. Според мен имаме така доста голямо единодушие под това как трябва да вървим към решаване на проблемите за пътната безопасност при а, тези преводни средства, мотоциклети, триколки и така нататък. Включително и четириколки, за да бъдат всички те включени, като се предвидят и стандарти за емисии, включително за мотопедите, които да влязат в сила 2014. Най-важният въпрос а, по най-важния проблем имахме вече ма, а, постигнахме споразумение някои групи искаха да свържат този въпрос с, с а, а, цената а, но, а, но а, ста, съгласихме се, че те няма да се изискват, тези устройства няма да се изискват за по-низките класове мотоциклети. По компромис. А, е, който изисква да се вземат предвид евентуално новите технологии в областта на безопасността също сме единодушни. Какво още мога да добавя по този въпрос? Внесени са 13 изменения. Три, три от тези изменения се подкрепят от адвокатите в сянка, три бяха оттеглени. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за доброто сътрудничество. Господин Егин. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че господин Зиле е подготвил един отличен доклад. Някои от тези въпроси отдавна трябваше да бъдат решени. Тайно, този текст всъщност консолидира различни решения взети по-рано. И както и докладчика господин Зиле каза, от една страна ще се подобри положението с емисиите, ще се подобри безопасността, ще се вземат предвид новите технологии и ще се подобри надзора над пазара. Свършили много хубава работа. А, и то, като е успял да противостои на значителният натиск на промишлеността, а, за системата срещу блокиране, така наречената АБС, система срещу блокиране на спирачките, кога тя трябва да бъде прилагана и кога да бъде прилагана. Очевидно е, че тази система може да спаси не един човек и трябва да взем, приемем някои от насоките, за това, че производителите казват, че ще струват е, към 1000 евро инсталирането на ABS в някои от тези правни средства. според мен 100 до 200 евро е, са тези разходи. това значи, че те, е, производителите ще искат да спечелят около 700-750 евро на всяка, за всяко инсталиране на ABS. Тоест, ако страните членки искат да подпомогнат е, изпълняването на преходните изисквания, трябва просто да субсидират по някакъв начин, за да може да се инсталират е, подобна система срещу блокиране на спирачните колела в повече, в повече мотоциклети. Надяваме се, че в случая сме възприели един разумен подход. Крайната ни цел е, разбира се, повишаване на безопасността на пътищата. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика. Благодаря, господин, господин Аяла Сенда. Госпожа Аяла Сенда, извинявайте. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Зиле за неговото готовност е, да води диалог по този въпрос, е, включително, като знаем предвид и мнението на е, Комисията по въпроси на промишлеността. Знаете, тези превозни средства се използват от все повече млади хора, за, за най-различни цели ги използват и това сме много благодарни за тази инициатива. Е, много добре е тук да се включат е, мотопеди, двустайно, двуколките, е, двуколесните превозни средства и, и триколесните също така. Също инициативата е за това да се кара с запалени фарове, с система за автоматично запалване на светлините. И се надяваме, че комисията ще излезе с предложение по този въпрос трябва системата АБС за предотвратяване на блокиране на спиращите колела да бъде инсталиране на всички тези превозни средства, които се използват от младите, за да могат се увеличи тяхната сигурност. От друга страна, разбира се, трябва да избегнем прекалените разходи. Но трябва да отговорим на, преди всичко на изискването за безопасност на пътя. Благодаря, е, благодаря за компромисите и изменения. Това беше становището на групата на социалистите. Сега Алде. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Зиле за начина по който той работи по този доклад. Когато съществуват голям брой законодателни актове, много е трудно те да бъдат обединени, но той го е направил по отличен начин. Когато става дума за класификацията на различните превозни средства, особено най-важното, разбира се, е да постигне по-висока пътна безопасност. И се надявам, че заедно с докладчиците в Сянка и докладчика сме стигнали до решение, което е разумно, което дава възможност за по-нататъчно подобряване на безопасността и обединяване на съществуващите законодателни актове. Така най-трудният въпрос беше системата АБС. И се радвам, че успяхме да постигнем компромисни споразумения. Господин Крамер. Благодаря. Благодаря на господин Зилър, както и на другите докладчици в Сянка. Наистина безопасността е най-важното. Но има изследвания, които сочат, че по-голяма безопасност има в тези страни, където се кара много велосипеди. И това са велосипедисти, които всъщност са много опитни, т.е. опита е много голямо значение. И съответно, а, има и такива страни, като например в Обединеното кралство, които са в другата край на спектъра – как може е, велосипеда да стане по-привлекателен, имайки предвид и големия брой происшествия? Има много примери, включително и в Австралия. Задължителното носене на каска, например, това води до много голямо намаляване на происшествията с млади хора. Трябва да направим всичко по силите ни, да направим това атрактивно, привлекателно, да насърчим хората. Необходимо е да се направят и нужните корекции. Е, някои вече са свикнали да си карат е, моторите, но е необходимо да ги призовем да бъдат по-внимателни. Както вече бе казано, различията по отношение на електрическите е, колела 250 кВт със съответните ограничения килограми и е, трябва да решим по какъв начин ще можем да приближим тези е, критерии. По същия начин стои въпроса и с скоростта. Говорим по тези въпроси с докладчиците в Сянка, асоциациите в съответния бранш, с електронните велосипеди. Това не е нещо, което просто в момента можем да постановим. Поради тази причина даваме своите предложения да оставим предложението на комисията в този вид и по-нататък, в бъдеще, да видим докъде можем да спрем. Но сега можем да отеглим тези три изменения. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Въпросът ми е насочен към казаното от господин Крамер – увеличава се броя на потребителите на електронни колела. Бихме искали техния брой да расте, но искаме и да има по-голяма безопасност за велосипедистите, които използват именно тези електронни колела. Интересувани не само въвеждането на подобни превозни средства, които а, и съответно подобрения, които дават възможност да бъдат по-безопасни водачите им, но също така те трябва да бъдат в наличност. Необходимо е да се повишава безопасността, но тези съоръжения също така не бива да водят до увеличаване на цената на електрическите велосипеди, защото те така или иначе са си скъпи и има по-малък брой хора, които ще решат да си ги купят. Необходимо е да се увеличава безопасността, но трябва да има ясни изисквания, които не трябва да бъдат прекалено твърди обаче, защото те водят до по-високи цени и по този начин тези превозни средства не са толкова достъпни до хората. Благодаря. Председателя, има ли някой желаж да вземе думата от комисията? You, Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Искам да се спра на няколко аспекта, основно на трите въпроса, които бяха разгледани. Благодаря на първо място на усилията ви, за да се постигне на по добра класификация на превозните средства, що се отнася до различната им употреба и критериите наистина много помагат за внасяне яснота в предложението, а също така и в бъдеще да имаме ни по-ясно насочени цели и мерки към този тип превозни средства. По отношение на безопасността и различните приложения, бихме искали да подчертаем, че споделяме предложението да се използват максимално новите технологически решения, особено когато става въпрос за безопасност, е, за четириколесните превозни средства. Всичко това може да бъде направено, разбира се, и сме ангажирани да го постигнем, но искам да обърна внимание към факта, че все още бихме искали да запазим различаване между различните категории а, превозни средства и пътническите автомобили. Много е важно, имайки предвид критериите, които се разработват именно по отношение безопасността по пътищата. Не можем да си представяме, че по отношение на четири колесните по един и същи начин трябва да приложим а, характеристики за безопасност, както към пътническите автомобили. Както чисто инженерно решение, така и от техническите средства, които ще се вложат в тях. Що се отнася? До антиблокиращите системи, спирачни системи, искам да подчертаем, че много внимателно изградихме баланса именно възоснова и на оценка въздействието – в този случай мислим, че това, което предлагаме, наистина е добре балансирано. Трябва да направим разлика между леките мотопеди, и скутерите, например. По отношение също така и на ценовата разлика, но не бива да забравяме, че има решение за градската мобилност да се лансират именно тези преводни средства. Това също има своето въздействие и върху нашето предложение по отношение на АБС-а и по принцип всички а, съвременни системи спирачни, които са от категорията превозни средства L. Що се отнася емисиите? Споделяме тревогата, че наистина от изключително голямо значение е да се подобри като цяло характеристиката въздействие върху околна среда и споделям становището, че наистина времето е от решаващо значение. Ние сме на един предварителен подготвителен етап и трябва да продължим да работим в тази насока. Що се отнася до разходите и техническата възможност на предложението, ние мислим, че нашето предложение, особено за леките много леките L категории, скутери и други подобни превозни средства, сме стигнали до правилния баланс. Да не забравяме, че доста дълго време преди това предложение да влезе в сила, не се развиваха по същия начин мерките спрямо тях, както към пътническите автомобили. Така че, много ново инвестиране, технологическо а, развитие сега трябва да бъде проведено, извършено и внимателно анализирано, за да може наистина да може да се направи съответното продължение на време. Благодаря. Благодаря на комисията. Господин Зелеч, искате ли да добавите нещо? Да, само по отношение на това, което каза комисията за АБ системите и за мотоциклетите. Имаше първоначален опит да разделя с лично аз градските от неградските мото- мотори но тук се водеше една много гореща дискусия в нашата комисия по отношение на отделните класове и изискванията й. Като комисия по транспорта, наистина нашето внимание трябва да е основно върху безопасността. А, разбира се, трябва да се разгледат нещата от гледна точка на потребителите и бранша, но ние в крайна сметна стигнахме, че има политически елемент в нашето решение и трябва да помогнем на колегите ни от комисията ИМКО да продължат нататък да работят по това досие. Така че благодаря на всички, благодаря на докладчиците в Сянка, наистина за професионалната работа, благодаря на секретарията. Uh, благодаря. Ще гласуваме в комисия утре. И с това изчерпахме дневния ред, предвиден за днешното заседание. Ако координаторите са тук, може да продължим с заседание на координаторите. Да се опитаме е, да работим, е, е, макар и да можахме да чуем господин Грош.